Good morning, everybody. Good morning, dear colleagues. Добро утро, колеги. Имаме много наситен дневен ред. A very short time frame for uh, an interesting uh, first uh, point on the agenda. I would like to uh, start immediately. As... И така да започнем веднага. Има колеги, които са тук за първата точка. Езиковият режим. Няма датски, хърватски, малтийски и галски. Господин Корал от, е- от ЕНСБ и докладчик за автоматична информация, обмен на информация Има ли възражения? Няма. Добре, това е прието. След това за делегирани актове, актове за приложение имаме три досиета. Шри-Ланка, Табако и, Тунезия, и Тунис минават в първата част на приложението. координаторите от ЕКОН и ЛИБЕ възражават възразяват има възможност за допълнителни възражения до 20-29 януари. И евентуално в, на същия ден ще има гласуване по предложението за възражение. На 16 януари Европейският парламент получи регламента на комисията за приложение на директива 2016-93 за операторите в цифровата индустрия. Основният акт за мерки за сигурност е прият и на 16 януари парламентът получи списъка от комисията – за, документа, за, за документи, които трябва да бъдат подадени при положение, че хора искат визи за Австралия и други страни. Ще гласуваме електронно днес в 11 часа. Помнете да си вземете картите. Сега, ако няма възражение против протоколите от последните заседания. Те въжат за, приета, за приети. И така, имаме презентацията, представянето на доклада за Малта. Посещението се състоя на 30 ноември 2017 година. Така, добре дошли на членовете на, минис... на комисията ПАНА. Разбирам сега. Лейдатна е, are among us, so I welcome also the... Че синовете на Обидата журналистка са е сред нас. Изразявам своите съболезнования на тях. Продължаваме с работата си. И така, мисията беше последваща мисия по предложение на координаторите. Председателският съвет предложи да отидат 8 човека от парламента. Ще дам думата на Ана Гомеш. Тя ръководи делегацията. Тя ще представи заключенията. Моля госпожа Гомеш да се включи в 10 минути. Minutes, uh, Другите колеги ще имат време да се включат в 2 минути. You, and, uh... Благодаря, госпожо председател. Искам да приветствам министъра на Малта. И ние искаме да работим с властите на Малта. Искаме да работим с тях, да си сътрудничим. Всеки, който е чел доклада, знае за какво става дума. Докладът описва много точно какво се случи. приветстваме и тримата сина на Дафна Каруана Галиция. Те са тук. Отново моите съболезнования към тях. Ние знаем какъв е контекста на доклада, ние знаем какво чухме в Малта, какво видяхме. Колегите се подготвиха, те, подадоха, те зададоха въпроси, получиха отговори. Нашите основни заключения са описани в доклада. Ние направихме и препоръки. Препоръки към властите на, на Малта и препоръки към европейските власти. Защото това, което се случва в Малта, засяга не само Малта, засяга целия Европейски съюз. То има връзка с прането на пари, корупцията и така нататък. Така че става дума за обща, общи проблеми и заплахата за нашата обща сигурност. Може би да се спра на фактите, които станаха известни по време на нашите контакти в Малта. Най-напред има две лица, които са описани в панамските документи, които бяха обект на малтийските доклади, на малтийските документи. И те са все още в правителството, министър Мици и шефа на кабинета на министър-председателя. Това са фактите. Това са хора, които се разглеждат за корумпирани. Това се казва в публичните документи. Няма действия от страна на полицията спрямо тях. Генералният прокурор и полицията не реагираха на този доклад и на публичните документи. И, но има пет съдебни разследвания. Ние трябва да следим какво се случва с тези разследвания. Има определени полицейски действия, но едно от тези разследвания бе блокирано от правителството. То засяга именно тези политически известни лица, лицата, които, за които става дума в панамските документи. Другият трагичен факт е, че госпожа Дафне Каруана Галиция бе убита. Тя беше основен блогър, журналист, която говореше за корупцията и която посочи точно от някой от тези хора, които бяха посочени в панамските документи. Два дена след като напуснахме Малта, авторите, заподозрените автори на убийството бяха намерени, те са арестувани и се надявам, че те може да а, кажат кой е поръчал убийството, защото е ясно, че има някой, който стои зад тази бомба. Ужасно е, че семейството не е информирано за нещата, които са се случили в съда, за някои аспекти, свързани с връзките с разследващите органи. Друг факт. Бивш малтийски комисар Джон Дали е трябвало да напусне заради сериозни корупционни обвинения, вземане на подкопи. Той е бил обект на разследване на Олаф. Има доклад в Малта. И въпреки това той никога не е бил подведен под отговорност и е станал съвет на министър. Това е важно за Малта, защото чуваме за Малта, че има политически борби между двете политически главни партии. Но в крайна сметка този човек е бил от едната партия, станал е съветник на другата партия, е, станал е съветник на министър от другата партия, така че а, е, има такива отношения. А, е, ти правише нещо за мен, аз правя нещо за теб. Господин Мейджер, с него се срещнахме, той беше бивш полист полицейски разследващ служител. Той е бил уволнен. С него се срещнахме и се оказа, че въпреки нашите разговори с официални служители в Малта, два месеца минаха и нищо не се не се случи, не получихме информацията, която искахме от правителството. Освен това, има, пас, има една програма, която се занимава с разследване на паспорти. Това е доста корумпиран бизнес. воден от една компания, която също е спомената от панамските документи. Същината на проблема е, че се дава малтийско гражданство на други граждани, на граждани от трети страни. Има списък на такива граждани вече. Освен това, друг факт е връзката между банката Пилатос и азербайджанските власти. Ние получихме съобщение от банката Пилатос във връзка с тези отношения, но още не съм го прочела. Сигурна съм, че ще го анализираме в последствие, но Бизнес модела на банката не е устойчив, така че това е също факт, за, който буди загриженост и би трябвало да буди загриженост при властите на Малта. От юни миналата година има разпоредба за борба с прането на пари. Тя не е приложена в Малта. Има и други факти, за подвеждане на, под отговорност и турмоз на журналисти, за обида. Има и други неща, които могат да спомена, но нека има повече време за въпроси, особено към министъра. Аз преди зададох въпроси, именно свързани с тези факти, които споменах, все още очакваме отговорите. Госпожа Дафне Галиана Галиция публикува една статия през май миналата година, в която се казва, че министърът, който присъства, министър-председателят и други членове на правителството, заедно с техни партньори от компанията, която продава тези паспорти. Те са заплашвали с с правни действия госпожа Галиция в в съд на Обединеното кралство. Странно е тази кооперация, тази кооперация, тази конспирация срещу независим журналист в страната. Как може да се обясни това? Това е мой, моят въпрос към министъра. Имам и много други въпроси, но това е въпросът, в който, върху който аз искам да се огранича. Благодаря, госпожо Гомес. Има невъзможна задача, която, мога, която може да се свърши в рамките на един час. Има много колеги, които искат да се изкажат и така ще процедираме по последния начин. Първо ще чуем координаторите от е, Либе и от комисията ПАНА. След това ще дадем е, думата на членовете на делегацията, която посети Малта и накрая членове на нашата комисия. Абсолютно ви призовавам да не говорите по... даже да говорите по-малко от две минути, защото няма да имаме възможност да чуем всички. Госпожа Мацоло, има думата. Благодаря. Благодаря на делегацията за свършената работа, за изчерпателността, за последователността им в едни обстоятелства, които да рече не са лесни. Кълта, която така се видя в разследванията, не характеризира като цяло Малта и народа и Делегацията имаше среща с представители на гражданското общество и на съдебната система. Картината се очерта много ясно – не беше нужно дори да се пращаме е, делегация, за да е ясно, че няма никакво намерение властта да прави разследвания за злоупотреба, корупция на най-високо ниво. Нито, че има попълзновения срещу журналисти, е, че съществува култура на безнаказаност. Министър-председателят така презрително се отнесе към посещението на делегацията. В съвета на Европа той каза на синовете на Дафне Галиция, че всичко е окей okay в Малта и майка им е била свободна да пише каквото пожелае. Как можеш да кажеш това, когато жената е била убита за това, което е писала? Е, машината на министър-председателят не е, загуби секунда, за, започна да ме преследва и мен, и моите сътрудници. Е, и това няма да спре. Те няма да се поддадат на това, което те приемат, че правим в момента, а именно заплахи срещу тях. Малта заслужава да бъде страна, където има достатъчно контрол където журналистите да могат да пишат без да слагат бомби под котлите им. И нашата задача тук е да покажем всички, че Малтийската страна не бива да се отъждествява единствено с мошенници и разбойници. Благодаря. Госпожа Сипа. Благодаря. Нека да кажа първо, че е, се занимавахме с панамски досиета, после с досиетата от рая. Защо? Защото журналистите си свършиха работата. Когато е, започнахме с разследванията в комисията Панамски досиета тук, е, ние също надяваме се, че ще започнем други разследвания и по-нататък. И не разследванията за панамските досиета обаче ни заведоха в Малта. Е, отидохме там заради убийството на една журналистка. И а, е, тук сега има две неща, които трябва да проследим. Първо, въпроса, който задават всички вешници – корупция, пране на пари, това индивидуални случаи ли са или система. А също и още по-обезпокоително въпросът – кой поръча убийството на журналистката – Тоест, очевидно е, че е необходимо да правим допълнителни разследвания, за да установим какво се случва, за да направим разследвания в двете, е, по двете теми, които коментирах. Освен това, високо оценявам факта, че е, тук сред нас е министърът на правосъдието на Малта. Той вероятно се е подготвил да реагира на нашия доклад, но а, бих могла, ако ми позволите, да добавя още един въпрос, ако не е възможно а, заради ограничението на времето, можем да очакваме от него отговори на въпросите в писмен вид. Така че два са моите допълнителни въпроса. Първо, прокуратурата редовно е подложена на проверки от Съвета на Европа. Каква е последната оценка? Е моят въпрос. И второ. Системата ви на разследване, как е, функционира тя в Малта? Разследвате ли всички обвинения, които е, Дафна Гаруана Галиция е изложила в блога си и в статиите си. Благодаря. Господин Саймон от Социалистите и демократите, координатор на Падамските досиета. Благодаря, госпожо председател. Ще почакам всички да си сложат слушалките. Искам да благодаря на делегацията за доклада, който представиха. Отново се сблъскваме с много неизяснени въпроси в страна членка на Европейския съюз. Това не се случва за първия път комисията по досиятата Панама и преди това в комисията такса 1 и такса 2. Отново наблюдаваме, че страни членки е, протичат процеси или са на лице обстоятелства, които е, изискват по-задълбочено разглеждане. Сега а, да, трябва да продължим работата на комисията по досиетата Панама в нова разследваща комисия, която да се занимава с въпросите, които поставя госпожа Гомеш, пък и с други въпроси в други страни членки. Трябва да работим чисто, ясно и справедливо при мащабите, с които а, работим, при критериите, с които работим, трябва да направим така, че те да са същите, каквито прилагаме по отношение на трети държави. В списъка данъчните оазиси са залечени много държави от страна на комисията, само защото има твърдение, че там всичко е наред. Мисля, че по отношение на множество държави трябва ясно да. не трябва много точно да погледнем и да видим какво от повдигнатите въпроси е вярно и да си понесат те последиците. Но като за начало е необходимо разследване благодаря, господин Семан. От Екара, господин Луке. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на делегацията, която посети Малта. Трябва да поставим въпроса какво щеше да стане, ако Европейския парламент не беше изпратил делегация след скандалното убийство на Дафна, кой тогава ще, ще се погрижи за положението в Малта? Защото доклада на комисията е, става ясно, че става дума не за еднократно престъпление, а за структурни проблеми, които има малка за структурни недостатъци, е, които се изразяват това, че наказателното преследване не работи добре, че работи бавно, че има е, делегация, че има доказателства за корупция и непотизъм в Малта. Е, все неща, които не са съвместими с една правова държава. Продължава да се толерира покупуването на гласове, продава се гражданство и дори не е ясно на кого се продава това гражданство срещу големи суми пари. Това са все структурни проблеми на една страна членка, които трябва да са обект на наблюдение. И въпросът е какво ще правим от тук нататък. Европейския парламент е, не е в състояние да изпълнява тази функция, функцията на пазител на договорите, защото тази функция се полага на комисията. Не може непрекъснато да ходи в Малта и да наблюдава дали има там напредък. От друга страна обаче трябва да намерим някакъв формат, под който да наблюдаваме дефицитите, които констатирахме в Малта и да можем да ги оценяваме. Мисля, че това е голямата задача, за която трябва да разговаряме, за да може Малта, Дафне и констатираните недостатъци да не останат само констатирани, след което да бъдат забравени. Благодаря. Либе, благодаря. Координатор на ОДА за Либе, госпожа Интфелд. Благодаря, госпожо председател. Нека да кажа добре дошли отново на семейството на Каруана Галиция. Много се радвам, че те са тук. Радвам се, че и господин министърът е тук. Когато прочетах доклада, останах напълно шокирана. Чувахме, че има корупция – там, но когато видяхме какво се пише в доклада, не може такива неща да се случват в Европейския съюз. И тези практики са толкова... И очевидно Дафне навлиза в толкова тъмни води, че някой е решил, че трябва да я убие за това. Много съжалявам, че Министър-председателят не е пожелал да се срещне с делегацията от парламента, защото това означава, че той маха с лека ръка и на представителите на народа. Европейският съюз има много важна роля в разясняването на случилото се. И един съюз е толкова силен, колкото е силна най-слабата му брънка, а Малта се оказва точно такава какво означава това за сътрудничеството по правни въпроси или е, за финансовото звено в Европол. Как точно ще направим така, че в Европейския съюз да има сигурност и законност, след като се случват подобни неща е, в Малта? Ние трябва да работим с презумцията, че всички изпълняват законодателството, а не е, с, с претенции, с това, че те се правят, че ги изпълняват. Вчера се навършиха три месеца от убийството на Гафна Каруана Галиция. Докъде е стигнало разследването? Може ли някой да ми обясни? Ако има арестувани трима души, аз не се занимавам с такива неща, но ми се струва, че всичко е някаква измама. Става дума за политическо убийство, не някой да се опита да иземе портф... портфейла. Доколко независим е главния разследващ. После, така наречените златни визи. Не само в Молта има подобен режим и мисля, че е крайно време Европейския съюз да регулира тази материя – а, да се регулира така, както регулираме правата на бежанците за пребиваване. И ми е интересно колко пари печели Малта от а, тези златни а, визи. Как проверявате парите, на които а, ги а, давате? Това едва ли са добродушни бабички от Русия? И годишния доклад за корупцията в е, контекста на европейския семестър. Е, комисията, ако може да ми отговори, след като нищо не се споменава в годишния доклад, какво друго може да се направи? Сега давам думата на координатора от Алте за комисията Панамски досиет. Много ви моля, ако продължавате повече, отколкото ви се полага с изказването, реално отнемате време от колегите. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на колегите, които участваха в е, мисията. Благодаря за предоставените факти, които за нас са ужасяващи. А, очаквам да получим и списъка с а, политиците, които а, са правили инвестиции. Ние а, имаме своите политически правомощия тук в парламента и имаме и политическа и морална отговорност да искаме да разберем какво се случи в страната, какво се случва в страната и какво се случи с Дафне Каруана Галиция. Ние би следвало да е, сме е, стимул за нещата да се да отбележат и напредък, да видим как тече разследването по член 2 от договорите. Ние виждаме, че е нарушен член 2 от договора на Европейския съюз и трябва да наблюдаваме какво се случва в Малта. Благодаря. От комисията Панамски досиета, координатора за зелените, господин Свен Гилголд. Благодаря. Благодаря, колеги, за отличното сътрудничество в последната цяла година. Реално. Благодаря на господин е, министъра и на синовете на Дафна е, Каруана Галиция, които са тук. Нека да се опитаме да им дадем думата и на тях. Редно е те да могат да кажат какво очакват от Европейския парламент. Не искам да повтарям. Най-важното за мен а, от последната визита бе, че си дадохме сметка, че тук не става дума само за пране на пари и разкритията от панамските документи. Става дума за системна култура на безнаказаност. Няма коруп... случаи на корупция на високо ниво, които са били преследвани от закона. Примерно електрогаз, те не са били разследвани. Защо не се разглежда приватизацията на болниците? защо една страна членка, където е, министърът на правосъдието казва, че няма законност, е, всичко това е неприемливо. Има и още много други е, примери. Влияние, купуване на гласове посредством отпускане на договори по обществени поръчки освен това, не се транс... прехвърлят европейските закони, не се е, правят съответните проверки, свързани с капиталови е, транзакции. Надявам се, че е, ние в парламента ще продължим с работата си. И ако мога да запитам министъра, може ли да информирате парламента за това каква информация обменяте с Европейската комисия? Знам, че Европейската комисия занимава с, подобни, с тези обвинения и ни е много интересно да чуем какво имате да отговорите. Освен това, очакваме да получим и писмен отговор на нашия доклад. Благодаря, господин Гигалт. Напълно съм съгласна с вашето предложение да чуем синовете на Дафне Карлана. Но вие участвахте в мисията и се надявам да отстъпите двете си минути на синовете и да се изкажат. С удоволствие ще го направя, госпожо председател. Сега продължаваме с списъка на координаторите. Госпожа Капа от НФ. We, uh, all the coordinators uh, spoke, so we turn now to the... Всички координатори се изказаха тогава, значи сега ще дам думата на членовете на делегацията, е, която посети Малта, господин Каса. професионалността ли урею в препарациони та дан рапорт. Искам да изразя високата оценка на, за професионализма при изготвяне на доклада. Проблемите са ясни. Основното ни безпокойство е, че на най-високо ниво в правителството има лица, които се занимават с престъпна дейност, но не, в момента продължават да е, държат постовете си в е, правителството. Банката, която се използва за да пере пари, все още работи. Освен това имаше всички призиви е, за действия на полицията остават без отглас. абсолютна безнаказаност. В такъв е, контекст бе убита Дафна, Дафна Галиция банката Пилатес все още си има лиценз да работи в Европейския съюз. Съответните фирми си продължават да получават договори. Министърът е тук, ама какво ще ни каже? Няма да ни каже, че те е, защитават само подаващи сигнали, които подкрепят е, тяхното правителство а, ще ни каже, че имат закони за борба с корупция, но че е, има политически заложници в полицията и международните разследващи. Няма да ни каже, че е, продължават да са е, замразени средствата на Дафне Галиция ще ни каже, че има разследвания в Малта, но няма да ни каже, че министър-председателят отправи апел да не се разкриват, да не се оповестяват факти от разкритията. Ние тук се борим за Малта, за малтийците и против корумпираното правителство. Госпожа Грапини. Благодарна съм, че имах възможност да отида в Малта. За първ път бях в Малта. Колегите вече казаха много неща, но а, важно е да се каже, че нямаме, нямахме достатъчно време да анализираме всичко, което се случва а, в Малта. Важно е да се знаят и да се оценят всички детайли. Трябва да продължим анализа. Така, например, не успяхме да говорим с всички представители на гражданското общество и медиите. Аз попитах защо разследването продължава толкова дълго, разследването на убийството на журналистка. В пресата пишеше, че има съобхватни доклади, от които видяхме само една малка част. Затова смятам, че трябва да поддържаме връзки с гражданското общество. Срещнахме се с Михаил Брагулио, който е от една страна представител на гражданското общество, от друга страна е съветник е, на държавен орган. Къде е етиката? Без значение дали става дума за журналист е, или за други хора в Малта, трябва да се спазват, е, се спазва правото на свободно изказване на мнението. Също така се говореше за един голям скандал за корупция във връзка с делки с нефт. Тук не става дума за една или друга политическа партия, става дума за живота на хората. Трябва да продължим анализа на събитията в Малта. Господин Джордж. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на всички членове на мисията на Малта заради отличното сътрудничество, кое, което имахме. Аз също бях шокиран от резултатите от тази мисия, но искам да подчертая, че проблемът не е малтийски, проблема е на Европа. А ако не успеем да се справим с него, няма да можем да помогнем и на Малта. В Малта има много тъмни, скрити е, е, процеси, които трябва да бъдат извадени на светло. Например, банката Пилатос. Как можем да приемам, че банката има само 130 е, клиента. В същото време е, е, има огромни суми вложени като депозит там. Това е необяснимо. Третото, което искам да кажа, защото другите членове на мисията вече казаха всичко, е, е относно госпожа Мария Ефимова, която е информатор и говори с нас по скайп а, има заповед за, за задържането и в Кипър а, по различни въпроси. Не знам дали това е свързано с факта, че тя е информатор. Ние с госпожа Гомес вече писахме писмо до главния прокурор на Кипър, за да ни каже нещо повече във връзка с тези обвинения, а, за да видим защо има международна европейска заповед за задържане срещу нея. Добре дошли на синовете на госпожа Каруана Галиция. А, изказвам и аз моите съболезнования. Сега ще дам думата на другите членове на комисията, които поискаха думата. Трима души са поискали думата господин Бекър, госпожа Файон и господин Замит. Господин Бекъм, опитайте се да бъдете по-кратки от две минути. Благодаря. Благодаря, господин, госпожо председател. Ще направя каквото мога. Благодаря на госпожа Нагомер за доклада за мисията в Малта. Изводите, които можем да си направим днес, не само връзка с изпирането на пари върховенство на закона, но и е, по отношение на този случай с ужасяващо убийство, всички сочат към огромна корупция сред съдилищата, полицията и съдебната система, както и в правителствените среда. Великият малтийски народ не заслужава да живеят в такова положение. Трябваше да има оставки правителството и то още преди месец. Трябва да подкрепим малтийския народ и да продължим да преследваме престъпните и корумпирани, високопоставени е, управляващи в Малта. Напълно неприемливо е престъпни елементи а, да искат ареста на член на Европейския парламент Дейвид Каза. И това жестоко убийство във връзка а, с разследванията по документите от Панам. Призовавам всички малтийски власти, в, а, начал с министър на правосъдието, а, да имат предвид, че те няма да успеят. Девид каза е наш пълноправен член. А, можем да разчитаме на Девид каза в Европейския парламент. Благодаря господин Бекър, госпожа Файон. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря първо на нашата делегация в Малта за доклада. В доклада има множество факти, но също така и много обвинения, които трябва да бъдат разследвани. Това, което чухме днес, още веднъж показва, че много работа още трябва да се свърши. Обществото в Малта е много поляризирано, така че за нас е важно да получим пълна картина Ежедневно получаваме нова информация, отнасяме се сериозно към нея, но за съжаление ние не сме разследващи органи. Можем да отправяме препоръки, но компетентните власти в Матла трябва да извършат разследването. Министъра на правосъдието днес е тук. Доколкото разбрах от членовете на делегацията. Те не са получили отговори на всички въпроси. Някои, въпроси са, някои отговори са били пристрастни. Искам да попитам правителството какво е направено, за да се подобри независимостта и безпристрастността на съдебната система. Дали разследват обвиненията в материалите, публикуване от Дафна Каруана Галиция. Наскоро обсъждахме тук свободата на не, медиите в Европейския съюз и колегите от Малта дадоха много важен принос. ще продължим да разговаряме е, с нашите малтийски колеги. Господин Замет. Искам да поздравя Андрио е, е, и Матио, синовете на Каруана Галиция. Бруталното убийство на тяхната майка не беше просто убийство, за да се накарат да млъкне един човек, който се бореше за да извади истината на бял свят. Това беше атака срещу нашата свобода на словото, защото нашата свобода на словото е свобода която ни е, гарантира, че истината ще излезе на бял свят. Това, в този случай истина свързана с корупцията. Липсват действия от страна на правителството за затвърждаване върховенството на закона. Правителството бездейства и е, по отношение на всичко, което беше разкрито от нашата делегация в Малта. Очевидно се обръща внимание само на това, което казват министрите, а не гражданите на Европейския съюз, представени от нашите колеги депутатите. Ние трябва да направим всичко, което е по силите ни, за да защитим свободата на пресата Wow, iwaqqaw fis silenzju assolut ġurnalisti u media houses f'Malta billi jagħmlu kawzi u proċeduri f'ġurisdizzjoni. Трябва да направим така, че дейността на а, фирми като а, пилата си други да бъде спряна. Това са много сериозни стъпки, които трябва да предприемем, защото ако запушим устата на пресата, всъщност атакуваме свободата на пресата. Благодаря ви, колеги, за дисциплината и за това, че е, спазвате определеното ви време. Сега ще дам думата на министъра. Имате 5 минути да отговорите на въпросите, след което ще дам думата на комисията, защото към комисията също бяха отправени някои въпроси. Просто опитайте се да бъдете кратки, да отговорите за 2 минути. Министр Боничи, имате думата за малко. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, че ми позволявате да бъда тук е, и да дискутирам с вас. Разбира се, за 5 минути не мога да отговоря на всички въпроси. Дори на малка част от тях не мога да отговоря, но по всяко време е, съм на ваше разположение. Ще дойда още веднъж и ще отговоря на вашите въпроси. Като правителство, ние се е, опитваме да дадем пълна картина на манта, защото тази картина на малта, която беше нарисувана днес, не е истинската картина на ситуацията в Малка, Малта. За това искаме да водим диалог с вас, за да имате правилна представа за Малта. Каква е тя? Два дни след жестокото убийство на Дафна Каруана Галиция, което шокира всички в Европа и е, в Малта. а също правя моите е, съболезнования към семейството на Дафна Каруана Галиция. Разбирам техния гняв, разбирам как се чувствам, разбира как са се чувствали през изминалите дни. убийството ни разтърси дълбоко. Няколко дни след убийството в водещия вестник е, в Малта беше публикувано разследване относно върховенството на закона в Малта. Обикновено този вестник е много критично настроен към правителството. а не е вестник, който е хвалебствено настроен към нас. И попита, а, този вестник попита, им, имате ли доверие в малтийските власти? 75% а, отговориха да. Доверявате ли се на правителство? 72% отговориха да. Попитах имате ли доверие в полицията? 69% отговориха да. А, попитах беше, хората имате ли доверие в медиите? 51% отговориха да. Ето това е моментната снимка. Така че трябва да се върна към а, докладите които за съжаление показват дълбоко неразбиране относно начина на работа на различните институции в Малта. Не разбират как институциите изпълняват своята задължение. А, още по-лошо е, че хората, които са написали доклада, а, се основават или на стара, или на невярна информация. Критикуват, критикува се структурата на институциите и решенията на малтийското правителство. Въпреки, че в други страни членки действат подобни системи и се взимат подобни решения, правителството а, проведе а, а, огромен брой реформи, носа цял списък през изминалите 5 години и ние възнамеряваме да продължим тази работа с отдаденост и добросъвестно в доклада за мисията нищо не се казва за тази работа. Един от вашите колеги ме попита, извинявайте, не ме прекъсвайте, аз не прекъснах преди малко никого, аз не искам да участвам в спорове, тук съм да говоря с вас, да ви отговоря на всичките въпроси, където и когато кажете. Ние сме отворени за конструктивен дебат. А, ние сме тук като правителство. Нашето правителство иска истината да излезе на бял свят. Искаме Европейския парламент да има правилната картина за Малта. А, един от е, изказваш е, от мисията ме попита, господин министр, а, сериозните обвинения, по които, се, а, които са отправени, провеждат ли се разследване? Да, в Малта имаме а, е, система, която позволява на а, всеки човек да отиде си информация пред магистрата а, по разследванията, който да започне разследвания по информацията подадена му от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 Всички основни обвинения, за които пише Дафна Каруана Галиция, са обект на разследване от съдебната система, включително и едно, което е много сериозно и премиерът е възложил на съдебните власти да разследват това. Няма ли върховенство на закона? Няма ли прозрачност? Когато твърдите това, това просто не е вярно защото всички, по всички основни обвинения се е, води разследване от съдебната система включително и също премьер и, предишния лидер на опозицията. Да кажа няколко думи за проведените реформи, защото идеята, че това правителство е загърбило изцяло върховенството на закона, просто не е вярно. Политиците в Малта, ако се замесят в корупция в някакъв момент, могат да бъдат преследвани, срещу тях може да бъде повдигнато обвинение до края на живота им. Не знам да има друга държава в Европейския съюз, в която да има такова нещо. Относно закона за защитата на информаторите, при цялото ми уважение към госпожа Гомеш, тя не разбира как работи този закон. Тя не е виновна за това, защото подобни закони за защита на информаторите не са често срещани. Може би такъв закон има само в Малта и само в още две-три други европейски държави. Но а, ако едно лице иска да получи защита, то трябва да направи разкритие. Така работи механизма за защита на информаторите. Ако един човек направи разкритие, автоматично получава защита. Така че не е вярно, че правителството взима решение. Случая е на господин Ферес, за който трябва да кажа, че че друг един господин, който беше споменат тази сутрин, има резерви срещу него. Този е, да поиска защита като е, информатор на той не получи, защото искаше да получи имунитет срещу наказателно е, е, преследване. Това е този принцип, който е залегнал всички коменти, касащи финансовите е, транзакции. Господин Ференц иска да наруши тези разпоредби. Той се опитва да получи защита като информатор, за да заобиколи останалите разпоредби. Председателката, господин министър, опитайте се да приключите. Още само една минута. Отхвърлям не съм съгласен с цялата тази е, картина, която беше очертана, именно, че в Малта няма върховенство на закон. В миналото съдиите се назначаваха от политиците. Ние обаче създадохме комисия, независима комисия, която а, дава препоръки за назначаването на съдия. Друга реформа, която сме а, извършили, изцяло сме а, приложили директивата срещу изпиране на пари, така че не е вярно, че не сме а, а, приложили всички тези деспективи. Направили сме го възможно най-скоро след изборите през юни и в момента те са част от нашето законодателство. Още нещо. Тук се каза, че Малта е изправена пред риска да наруши върховенство на закона и европейските ценности. Трябва да кажа на Европейския парламент, че има консенсус между премьера премиера и лидера на опозицията в Малта, че това не е вярно. Вчера лидера на опозицията в Малта много ясно посочи, че той е че той не е съгласен с това, че има сериозен риск от нарушаване на европейските ценности и върховенството на закона. Аз съм против а, а, активирането на член 7 срещу Малта. Бих искал да поканя членовете на Европейския парламент да участват в конструктивен дебат. Ние сме на ваше разположение да ви дадем отговор, да ви покажем истинската картина на това, което се случва в Малта и какво, и какво правим защото това е базата на нашата демокрация, базата, е, основата на която почива е, е, Европа. хората жертват живота си, кариерите си, за да направят малко едно по-добро място. Благодаря, господин министър. Моля ви, не нарушавайте реда в салата. А сега давам думата за две минути на представителя на комисията. Моля, бъдете кратки. Най-напред, що се отнася до директивата за срещу пране на пари, тя бе, е, тя бе транспонирана през 2017 година. Сега транспонирането е едно нещо, прилагането е друго. Имам два въпроса. От една страна за гражданството, комисията наблюдава много внимателно какво се случва с гражданството в Малта. Европейското законодателство изисква при подобни схеми гражданството да се дава на базата на връзка между заявителя и страната. Малтийските власти имат споразумение от 2014 година, според което заяв... заявителите трябва да докажат връзка с Малта. Комисията следи ситуацията в Малта по отношение на корупцията. Нивото на корупция ще бъде анализирано специално в доклада за Малта в рамките на европейския семестър. Благодаря. Сега давам думата на синовете на госпожа Дъвна Каруана Галиция. Добре дошли отново. Имате две минути. Благодаря, госпожо председател. Ние много благодарим за думата. Аз и моите братя сме тук, за да се борим за нашите права. Има Искахме независимо полицейско разследване. Това не се отказа от правителството. Е, ние се отправихме към Конституционния съд. Ние се страхуваме всекито, защото непрекъснато се заличават се, се, се, се заличават доказателствата. Разследващият служител е служителят, който разследваше майка ни. Много е трудно в тази страна е, да се правят разследвания, защото за е, всичко, за коради което работеше майка, ми, майка ни, да не изчезне, да не бъде забравено, да не е напразно. Е, нещата, които вършите в Европейския парламент, е нещо, което, което облегчава тежестта на нашите рамене, вашият рода на нашата майка. Нашата майка е мъртва, но нейната работа продължава. Резултатите от нашата работа са важни за вашата работа. Докато вие продължавате вашата работа, се месите. Няма никой в момента в нашата страна, който да ни представя, никой, който да е в водеща позиция законодателство. Няма и е, контроли в, шенгенската, в шенгенското по, по нашата майка. Техните интереси не са защитени. Ние не сме експерти по работата на Европейския парламент. Ние не сме разследващи лица, но вие всъщност създавате много натиски. Колкото повече натиск създавате, толкова на нашето правителство трябва да се отчита включително и пред комисията и това е окоръжително за бъдещите резулта на правосъдието. Вие имате експерти, които могат по-добре да направят анализа, но искам да кажа едно нещо, тъй като Резултатите, които изтекоха, изтекоха едва след като достигнаха полицията и това е важно в контекста, когато ставам на скорошни резултати. Председателката, благодаря. Нашите Искам да помоля господин Поници да продължи да се занимава с въпросите, които му бяха поставени. Орган. Ние помолихме да получим документи от Бисти, е, от Малта. Единственият факт, но едва след нашата визита. И това раз 15 минути. Благодаря ви за разбирането.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 meeting room. Uh, Госпожа Вирджиния Лангбак. Както знаем, ще говорим по мрежата за сътрудничество в областта на вътрешните работи и правосъдието. Имаме достави обзора за дейността през миналата година. След това ще дам думата на господин Лангпак. Тя ще говори за приоритетите на мрежата. Добре дошли. И така давам думата на господин Кустел. With previous uh, agenda, so uh, seven minutes around. Thank you. Имате на разположение 7 минути. Благодаря. Добро утро, дами и господа, уважаеми членове на Европейския парламент. За мен е привилегия да ви запозная с основните заключения на доклада за, агенцията, за агенциите по вътрешните работи. И така за мен е чест да бъда председател на тази мрежа. Искам да подчертая факта, че мрежата съществува поради необходимост от прагматично сътрудничество. Аз като председател трябва да опосредствам сътрудничеството и да координирам някои от задачите, за които ще говоря след малко. И така, първото, което искам да споделя е послание от директорите от агенциите по вътрешни работи. Ние знаем, че тази комисия иска да осъществи баланс между съществуващите ресур, ресурси и очакванията към агенциите. Надяваме се, preparation of the next multi-annual financial framework that will be extremely important for the EU in the, in the post. Надяваме се, че агенциите ще могат да дадат своя принос в в бъдещата работа на европейските органи, също така и в контекста на Брексит. На второ място, едно от основ... един от основните проблеми и предизвикателства пред агенциите е да се укрепи оперативната съвместимост и обмена на данни. Естествено, в рамките на мандата на агенциите, но също така и в рамките на новото законодателство за защита на личните данни. Ясно е, че все още има задачи, които трябва да се свършат. Имаме технически аспекти на тези задачи. И на трето място – за да се справим с новите предизвикателства в областта на миграциите и сигурността, трябва да вземем предвид вътрешните и външни заплахи, за това международното сътрудничество става все по-важно. Агенциите посветиха едно заседание на тази тема, на което идентифицираха областите, в които могат да си сътрудничат по-тясно. Това бяха трите основни коментара, които, или по-скоро трите основни послания, които исках да споделя с вас. А сега повече информации за които, или по-скоро трите основни послания, които исках да споделя с вас. А сега повече информации за сътрудничеството между агенциите. Най-напред ще се спре спре на киберпрестъпността и, на, и после ще го все още трябва да се адаптира законодателството към цифровата ера. Ето, например, европейските агенции, които се борят с киберпрестъпността, по принцип изпълняват трансгранични има напредък в тази област. Агенциите са готови да споделят своите, технически, своите технически знания с разследващите органи, така че това е едно добро развитие в сътрудничество. но също така важно е тези инструменти да са на разположение и на национално равнище – Освен това, важно е да се укрепят публично-частните партньорства на Еолиза. Имаше е, техническо съвещание с бизнеса. Освен това, виждаме нуждата от обучения му. В този контекст има големи предизвикателства. Искаме да повече хора да вземат обучение, участие в обучението. На тези обучения се запознават, хората се запознават с новите инструменти и съоръжа. Представям доклада, смесения доклад за тъмната мрежа това е съвместен доклад с Европол. Това е един от основните нелегалната тъмна мрежа в интернет. И така подемаме инициативата да идентифицираме пробро, пробойните в, закон, в законодателството, свързано с миграцията за мигрантите. Освен това, трябва да уточня, ние не сме единствените, които работят в област при вземане предвид на изискванията на субсидиарността, естествено. Също така трябва да помислим и за защита на интересите на служителите, които работят за агенциите, за спазване на стандартите. Тук имам предвид предпазни мерки за заразяване с заразни болести. За тази цел се правят обучения за всички инициативи. Те са описани обаче в доклада. Искам да подчертая, че нашият генерален директор и генералният директор на комисията работят в тясно сътрудничество. Европейските институции, комисията и съвета също така. Нашето сътрудничество се съсредоточава най-вече върху задачите, които са ни възложени в рамките на мандата ни. А сега ще дам думата на Виржиния Лангбак – директорка на Европейския институт за равнопоставеност между половете. Ще й дам думата да продължи с описване на задачите на агенциите. Благодаря, благодаря за вашето представяне, благодаря и за свършената работа. през изминалата година. Сега думата има госпожа Ланберг. Заповядайте. Ако можете. Първо, така, ви, искам да ви помоля да си припомните последната слайд, който показа моят колега. Що се отнася до равнопоставеността на половете, ние е, трябва да коментираме е, от гледна точка на вашата комисия колко е необходима е, тази работа. Нека да ви кажа какво ново ще донесем ние за мрежата на тези девет агенции. Ние сме единствената комисия, агенция, която не е под егида, не работи в отговорностите на комисията Либе. Ние а, за нас отговаря комисията ФАМ. Алекси говори за работата на агенциите. Основното е да увеличаваме добавената стойност не само за парламента и за комисията, но за потребителите – За граждането. Тези девет агенции работят в областта на сигурността и правосъдие. Една голяма част от тях работят и по темата миграция и сигурност. А, нашият институт е по-скоро в подкрепа на работата на Европейския съюз отвътре. Значи ние няма да можем да подкрепяме другите агенции по темата миграция и сигурност, но ще продължим с работата, която бе започната от агенции, като агенцията на моят колега, който се изказа преди мен. Ние сме най-малката агенция. СЕПОЛ ще продължи да координира дейността по обучение. А ние ще допълним тези обучения с насилие срещу жените и също развитието на темата джендър. Останалите агенции, ние също ще работим, върху се, по тази теми, ще се занимават повече с управление на, на границите и курност, е, сигурност и е, оперативна е, съвместимост на системите. А, така че работата ще си продължи. А какъв ще е нашия принос за вашата комисия? Според мен това е важно. А, първо, знаем какви са различните нужди на мъжете и жените, как европейските политики могат ефективно да планират съответните мерки. Тоест, работа по така области, където е необходимо да се направи. Ще съставиме също и статистики е, по показателя джендър. И на края на тази година ще ви е, и мъжете. Една от темите е дигитализация – защото това е приоритет и на българското председателство, и на австрийското. Те също искат да работят по е, дигитализацията и технологиите, но да дадем е, така поглед от глед. Разликата между мъжете и жените е съществена в това отношение и ние искаме да ви дадем възможност да я видите. И мога с гордост да кажа, че всички директори на агенциите, включително Алекси, всички мъже директори на агенции. Окей. Okay. Repet, cum toată lumea poate să asculte. Mă bucur că avem această dezbatere, poate mai bine. Надявам се сега, че чувате английския превод. Много се радвам, че тук е, можем да обменим информация така, идеално е разпределението по пол признак. Има и мъж и жена в, в, на катедрата. Ако мога да коментирам новите инструменти за борба с престъпността, казахте, че трябва да търсим нови такива инструменти, особено свързани с киберпрестъпността. Говорихте и за публично-частно партньорство. Това е добре, но надали е достатъчно. Имате ли предвид и други мерки, други инструменти а, е, за разкриване на киберпрестъпления? Говорихте също и за здраве на работното място. Смятате ли, че имате необходимата техника за провеждане на а, подобни е, изследвания? Не е въпроса да имаме само разпоредби, но и съответните инструменти да се отчитат явленията. в снимката, която видяхме, нямаше много равнопоставеност на половете. Ние винаги сме за това, защото е, така има и допълнително ползи. А пък и чисто антропологично, е, жените имат някои вродени качества и е, могат да се справят с всяка задача. Така че е, трябва да се обръща внимание и на равнопоставеността на половете. Надявам се да имате повече от две жени е, директорки на агенциите във вашата мрежа. Добре ще е, че е, ще можете да идвате при нас е, и да се отчитате за вашата работа, защото така и ние ще можем да свеждаме тези информация до гражданите. Благодаря. Много е важно да Получаваме подобна информация, защото така си даваме ясна сметка е, как се осъществява сътрудничеството между вашите агенции. Всички проблеми, които представихте, са много важни и съм напълно съгласен, че в е, комисията ФАМ. много интересно беше да чуем за многото измерения във вашите е, действия. Имам три коментара to uh, MCDDA because I was involved earlier yes, in some аз имам а, е, отношение към нови технологии и цифровите възможности. Говорихте за анализа на тъмната мрежа, и, а, е, за, а, е, която се използва за разпространение на наркотици. А, по цифров път. Това е много опасно, много ново явление, което трябва да осмислим и да намерим начини да му противостоим. Второ, наркотиците и използването им, за да повдигам призиви за затваряне на границите и така нататък – Имаме много политики насочени към а, мигрантите, но мисля, че следва да анализираме и това явление, защото то има отношение към тяхното здраве. И трето, за бъдещето на Агенцията за наркотични вещества, новите а, психотични вещества, може ли да опишете каква е подготовката за новия регламент?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 е тема, която трябва да занимава и нашата комисия. По отношение на равнопоставеността на половете, действително трябва да търсиме равномерност на разделението на постовете и членовете в комисиите. Никога не трябва да изпускаме от поглед настояването за равнопоставеност. Е, е Но напоследък като че ли отстъпваме от статуквото дори. Е, в момента повече мъже като че ли са на влиятелни постове. В никакъв случай не сме постигнали равнопоставеността, към която се стремяхме. С жените трябва да могат да заемат важни роли и що се отнася до квотите за управленски постове, считам, че това е действително важно. А що се отнася до статистики? Om det är så så tycker jag att det är fantastiskt bra. Tack så mycket в, по така, материята джендър, а, смятам, че Госдел не, може би първо на госпожа Лансбак. Uh, Просто И за превенция на а, тормоз а, по линия пол и по принцип. Ние обсъждахме тази тема с всички а, е, европейски агенции. А, защото там можем да си сътрудничим. Ние следваме рамката, е, знаете, че има вече разписани правила и процедури. Нашето намерение обаче е да работим по е, така незадължителните елементи. Всички агенции разполагат със съответните процедури, но ние можем обаче да дадем нашия поглед, защото нашата агенция има отношение директно към равнопоставеността на половете и можем да представим една по-широка картина, да намерим начин как да споделим нашите подходи, нашите подсла... послания. Е, ще обсъждаме също и въпроса разпределението на, на човешките ресурси. Подготвяме вътрешни документи сега примерно за съзнателните предразсъдъци, разделя, разделянето на мъже и жени. Има ли така стереотипи? Това правете, това не правете. Или как се отразява това на оценките? Всичко това ще бъде обсъждано. Нямаме и е, в доклада ще видите изброени в подробности дейностите ни. А във вторият въпрос на господин Бони за употребата на дроги от страна на бежанците и мигрантите на агенции е, от е, почти 50 страни, е, свързани с темата миграция и здраве. morning, colleagues. Let's uh, continue. On... Колеги, да продължим с гласуването. Първото досие за гласуване по простената процедура – Координаторите на Либе на тяхната среща на 11 януари решиха автоматизираната обмяна на данни е, при регистрация на автомобилите в Португалия, така е нареченото е, решение ПРОМ. автоматизиран обмен на, обмен на данни за регистрация на автомобилите в в Португалия, упростена процедура. Ще дам думата на господин Корао, който е докладчика. Накратко, господин Корао. Госпожо председател, съвсем набързичко. Така ще се подобри сътрудничеството между страните членки в борбата срещу тероризма. Става дума обаче и за това Португалия да получава лични данни, свързани с регистрацията на автомобилите. Португалия напълно коректно е приложила на националното си законодателство, в това число разпоредбите за защита на данните от глава 6. Както знаете, през ноември миналата година Парламентът проведе консултация и трябва да приема становище. Становището беше само на английски, затова беше избрана простената процедура по член 15 от правилника. Надявам се да може да го гласуваме през февруари. Препоръчвам на парламента да приеме този доклад за да може да се приложи тази мрежа. Слагам проекто решението да се приеме без изменение. Има ли някой, който е против? Ако не, предлаганата процедура се счита за прията. Благодаря ви. Преминаваме към гласуването на доклада за създаване на централизирана система за един TNC е, е, система КРИС. Искам да попитам докладчика господин Далтън, дали иска да вземе да... Само искам да благодаря на всички докладчици в Сянка, които работиха по това досие. Смятам, че се получи един много добър пакет от компромиси. Благодаря ви и нека сега да гласуваме. Благодаря, господин Далтън. Започваме да гласуваме. Първо. Изменение 47, моля, гласувайте. Гласуваме електронно. Ще гласуваме електронно, защото е по-лесно. Край на гласуването. Приема се. Отхвърля се. Изменение 117. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Работи ли системата? Има ли проблем? Изменение 118. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 119. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се компромис 10. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 121. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 122. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Минаваме на изменение 127. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 16. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 1. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 17. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 134. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 136. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 18. Отхвърля се. Изменение 18 сега. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 137. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 138. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 139. Моля, гласувайте. Край на гласуване. Отхвърля се. 140. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 141, 142, 143, които са идентични. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 144 и 145. Моля, гласувайте. Приема се. Компромис 2. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 153. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 21. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 155. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Отхвърля се, отхвърля се. Извинете. търсех какво е следващото, което гласуваме. Изменение 167. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Е, един от НП е гласувал повече. Моля, гласувайте отново. Изменения 166 и 167. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сто шестдесет и девет. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 11. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 172. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 178. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 25. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 4. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение от 185. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 186. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 187, моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 188, моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема съм. Компромис 5, моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 193. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 194. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменени 199 и 200 идентични са. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 201. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 202 и 203. Моля, гласувайте края на гласуването. Приема се. И изменение 204 и 205, които са идентични, моля гласувайте. Край на гласуването. Приемат се. Изменение 206 и 207. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 208 и 209 също идентични. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 210. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 211. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 212. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 113. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 214. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 6Б. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 6 c Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 6D. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 234. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 235. Моля, гласувайте. Отхвърля се. 236. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 29. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 237. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. И изменение 238 и лингвистично изменение. Няма да го гласуваме. 239. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 240. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 241. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 243. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 30. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 244. Моля, гласовете. Край на гласуването. Приема се. Изменение 245. Моля, гласовете. Край на гласуването. Приема се. Изменение 31. Моля, гласовете. Край на гласуването. Приема се. Изменение 246. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 247. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 254. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Изменение 38. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 262. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 263 и 264 идентични. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се изменение 265. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 39. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 266. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 267. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 268. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 269. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 270. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 271. Моля, гласувайте. Край на гласуване. Приема се. 272. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Изменение 273. Моля, гласувайте. Приема се. Изменение 274 и изменение 40 идентични. Гласуваме ги заедно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 7. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 8. The vote is open. Компромис 8. Край на гласуването. Прието. 282. Край на гласуването. Прието. 283. Прието. 284. Closed. Adopted. Amendment 43. Vote is... 43. Прието. 285. Прието. 286. 286. Прието. Двеста осемдесет и осмо. Отхвърлено. 289. Прието. 291. Отхвърля. 290. Прието. 292 и 293. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърлено. 44. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прието. 294. Край на гласуването. Отхвърлено. 295. Край на гласуването. Прието. 296. Прието е. 297. 298. Прието. 300. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прието. 301. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прието. 302. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прието. 303. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърлено. Бюджет 2. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прието. 306. Отхвърлено. Компромис 9. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прието. 309. Край на гласуването. Прието. Бюджет 3. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прието бюджет 4. Прието. Бюджет 5. Прието. Бюджет 6. Моля, гласувайте. Край на гласуване. Прието. 310. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прието. 311. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърлено е. Бюджет 7. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прието. 312. Край на гласуването. Отхвърлен. Триста и четирнайсто. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърлено. Триста и бюджет 8. Край на гласуването. Отхвърлено. 315. Край на гласуването. Прието. 316. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прието. 319. Прието. Преамбил. 320. Изменение първо. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърлено. 49-то. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прието е. Второ изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прието. Трето изменение. Край на гласуването. Отхвърлено. 52 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърлено. Четвърто. Прието. 54-то. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прието е. 57. Край на гласуването. Отхвърлено. Пето. Разделно гласуване. Първата част. Моля, гласувайте. Отхвърлено. Втората част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърлено е. Шесто. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прието е. Седмо. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прието. 59. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърлено. 60. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърлено. 62. Моля, гласувайте. Прието. 63. то Прието. 6, 6, компромис 6А. Моля, гласувайте. Край на глас. Прието. Изменение 6. 86 Моля, гласувайте. Отхвърлено. Отхвърлено. 88. Моля, гласувайте. Край на гласуване. На гласуване. Отхвърлено. 92. Отхвърлено. 12. Прието е. 93. то Моля, гласувайте. Край на гласуване. Приета. 94 е. Отхвърлено. 99 Край на гласуването. Отхвърлено. Стотно изменение. Прието. 101. Е. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърлено. 102. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прието. 103, 104. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 105. Отхвърлено. 106. Отхвърлено. 107. 107. Край на гласуването. Приятел. 108. Моля, гласувайте. Прието. 109. Край на гласуването. Отхвърлено. 14. Прието е. 111. Моля гласувайте. Край на гласуването. Прието е. Сто и дванайсто. Моля гласувайте. Край на гласуването е отхвърлено. 113. Край на гласуването. Приета. Е. 15. Отхвърлено е. 114. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърлено. 115. 115 и 116. Моля, гласувайте. Крайно гласуване. Прието. Сега крайното гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прието е. А сега решението за започване на преговори. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прието е. Поздравление за докладчика. Следващото гласуване е за проекто решението на госпожа Грапини. Не. Нека гласуваме направо. Компромис едно. Не. Нека гласуваме направо. Компромис едно. Крайно гласуването. Прието е. Гласуваме 14-то изменение сега. 14-то. Моля, гласувайте. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвалено. Прието е. 18. Моля, гласувайте. Край на гласуване. Отхвърлено е. 21. Край на гласуването. Изменение първо. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърлено е. Седмо. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прието е. Благодаря ви, колеги. Okay, we are ahead of time. Mrs. Kudrytska is here. So we can continue.

I will ask uh, my dear colleagues to leave the room. Колеги, който иска, може да напусне. Който иска, естествено, може да остане. Искаме да продължим, тъй като докладчикът е тук. We would Това е годишният доклад за защита на финансовите интереси на Съюза. Годишният доклад за 2016 година. На 27 юли Олаф излезе със своя доклад за финансовите интереси на Съюза. Докладът описва мерките, и описва резултатите. Комисията тази година докладчикът е госпожа Кудрицка и тя ще представи проекто становището. Дава ми думата. I will ask you to continue the conversation outside the room, please. Thank you. So, Barbara, please, the, the, the uh, floor is yours. Е, uh, <clears throat> Това е едно становище към годишния доклад на доклада 2017 година. Това становище смятам, че ще е ценно за резолюцията и дебата. Има няколко точки, които смятам, че са важни от разлика между компетенциите на ОЛАФ, Европейския парламент и ИА. Не всички държат бързо своята работа. Искам да напомня на парламента, За съжаление, комисията не публикува доклада за антикорупцията. Бе обещано, че всеки две години ще излиза такъв доклад. Аз смятам, че това не е достатъчно. Смятам, че липсата на този доклад верижните измами нарастват. Мерки за преустановяване на верижните измами с ДДС. Благодаря, госпожо Кудрицка. Сега давам думата на докладчицата в Цянка. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на госпожа Кудри... Кудричка за и е, следвам какво се случва в директивата ПИВ. Мисля, че е много е, полезно е, да очертаем кои са критичните места в борбата с измамите, които всъщност подкопават интерес. бяха взети много мерки, включително с директивата ПИВ, после регламента за Европейска прокуратура – мисля, че в края на краищата най-сетне Европейския съюз създаде законодателство, което донален е орган да се бори и да може да действа при различни юрисдикции. Надяваме се, че могат да влязат в сила новите инструменти възможно най-бързо и но се надяваме, че все пак е, там сътрудничеството ще се развива добре и те ще се присъединят в една по-късна дата. Благодаря на докладчикът е, за това, че на... напомня, че трябва да има ясни правила за сътрудничество между е, мерки, които да бъдат предприяти от Европейския парламент. Много зависи от е, доброто сътрудничество между институциите, затова искаме да извлечем максимално от наличните ресурси. Сега на европейско ниво убедена съм, че ще имаме много добро сътрудничество и аз ще дам някои изменения така че да сията по бюджетите. Госпожа Маковей. Um, thank you, Chair. I uh, also welcome the rapporteur's draft opinion and uh... Благодаря за проекто становището. Винаги съм подкрепяла директивата ПИФ и е, създаването на Европейска е, прокуратура, бях част и от екипа. Много е важно да провеждаме борба с измамите и с верижните измами с децата. Затова директивата за защита на финансовите интереси е, е много важна. За мен е твърде висок и се надявам Комисията, когато направи оценка, е, тук всички докладчици сме на едно мнение. Благодаря, господин Лопес Агия. Комисията Либе работи много е, по тази тема. Сесилия Малстрам направо в ред е, възможностите за съдебно сътрудничество са най-добрият инструмент, но също така огромни, огромни суми е, пари е, бягат не само от данъчното за възможности на младите и за преодоляване на е, да, за борба с корупцията. И полуката, която можем да си извадим от работата, уредбата, но има и много бели петна, заради които не може да се провежда. Ще може да а, действа посредством тези законодателството, което вече е прието и това, което те първо ще бъде приемано. Сериозни и солидни инструменти за сътрудничество с правоприлагащите органи на страните членки и националните прокуратури.